резолюции по Иран. Шест броя. Става дума за случая Роксана Сабери. Започваме с дебата. Първо господин Келън. Две минути. You, Благодаря, госпожо председател. Иран е спечелил печална слава що се отнася до правата на човека. И е, вчера, по време на дебата за правата на човека по света, това бе отбелязан. Днес обаче се занимаваме с случая на Роксана Сабери, журналистка, е, чието процес се състоя едва преди три седмици е, и на който тя бе осъдена на лишаване от свобода е, за срок от 8 години е, по твърдени, по обвинения в шпионаж. Госпожа Сабери не е имала достъп до своя адвокат е, в продължение на повече от месец. Не е имала възможност за един справедлив и прозрачен процес, тъй като е, заседанието се е състояло при закрити врата. Роксана Сабери поне две седмици е в гладна стачка, е, която вече е прекратена, но здравето й е твърде крехко. Ето защо днес ние отправяме послание към иранските власти, заклеймявайки е, произнесената от Иранския революционен съд присъда на 18 април е, тази година и апелираме е, госпожа Сабери да бъде незабавно и безусловно освободена на основание, че е, процесът е, се е състоял при закрити врата и е, не е спазена законоустановената процедура. Иран е всеизвестен с масовите си системни екзекуции, било чрез лапидация или чрез умъртвяване на непълнолетни. Благодаря. Благодаря, господин Келън. Следващия говорител, е господин Майер, също автор. Е, две минути и половина, госпожо председател. През тази година бяха проведени редица дебати по темата за Иран. не изразяваме симпатия или не изразявахме симпатия към революцията в края на 70-те години, е, защото смятахме, че гражданите на Иран е, ще, представляват, ще го представляват. Правителството е, се насочи към съответните а, потисници и имаше противозападни възгледи. Те потискаха собственото си население. Армията бе в ръцете на убедени фанатици. Правата на жените и на мълцинствата а, биват потъпквани. Опозицията се хвърля в затвора, опозиционното поведение в Иран води до наказание лишаване от свобода. Всички инакомислящи се преследват от правителството, а, медиите и обществеността а, на страната, в която живеят. Водещата партия сега попадна в списъка на нежеланите партии. В миналото ситуацията бе такава, че настоящият режим имаше възможност да поеме управлението. Не бива да работим с този режим. Председателката прекъсва. Говорителя господин Казака е следващия. Моля, придържайте се към двете минути. Благодаря, госпожо председател. 1 май за нас в Западна Европа е празничен ден. За съжаление, той е ден на траур Става дума за обесването на една а, млада жена, която била извършила престъпление на 17 години. Всички доказателства обаче показват, че тя не е извършила това престъпление. Преди нейната екзекуция, съгласно данни на Amnesty International, нейната майка разказва как тя си е представяла своето бъдеще Тараби е още една мъченица на фанатизма в тази страна. През тази седмица Организацията за защита на човешките права потвърди информацията, която бе разпространена от Националния съвет за съпротива в Иран – а именно убийството на един на една жена с камъни, най-вероятно поради изневяра. И други хора а, са били екзекутирани след масовата екзекуция на 2 май. Роксана Сабери е в а, затвора въпреки дипломатическия натиск на много трети страни върху Иран. Сега е сигурно, че фундаменталистското правителство е, в Иран се интересува само от е, собствената си власт. Режимът в Техеран застрашава мира и сигурността в света. и собствените е, граждани биват потискани от десетилетия. Това е основният проблем в Близкия изток и конкретно в Иран. Това е последния път, когато взимам думата в Европейския парламент, затова се надявам у нези, които ще поемат през следващия мандат, е, ще, да продължат борбата срещу фанатизма. Благодаря, господин Казака. Подарих ви няколко секунди, тъй като взимате думата за последен път. Господин Мацаки, също автор, две минути. Няма да повтарям това, което беше казано а, по повод на безжалостния а, ирански режим. Искам да подходя към нещата, а, подобно на колегата Майер. Иран е държава с хилядолетна а, цивилизация и култура, но днес положението с правата на човека там е трагично. Западните страни също е, могат да бъдат обвинени за това. Штатите и Великобритания подкрепяха чудовищната диктатура на иранския шах и беше неизбежно, че когато шаха беше свален, а, ислямските ислямисти намериха плодородна почва. Това е резултат също така и на позицията на, а, Ира, на американската администрация. Да се надяваме, че новия американски президент господин Обама а, наистина ще покаже, че предпочита да се бори с мозъка си, а не с юмруците си, за разлика от своя предшественик. Такъв подход ще помогне да разберат обикновените граждани на Иран, че Западът иска да бъде негов приятел, а не негов враг и те ще отхвърлят антидемократичния режим, който им причинява толкова много страдания, както е и случая тук с това, с този случай. И а, невероятното е, че свърших 10 минути по-рано. Благодаря господин Мацакис. Госпожа Томашевска, две минути. Госпожо председател, уважаеми дами и господа, Роксана Сабери е 33 годишна журналистка, която има двойно гражданство. Тя е завършила няколко университета в Штатите в Великобритания и в Иран. Като журналистка в Иран е била осъдена на 8 години затвор за шпионаж тя е обжалвала, протестирала срещу обвиненията срещу нея и е в гладна стачка. В момента е спряла гладната си стачка и очаква резултатите от обжалването. Иран е известен за публичните екзекуции, както и е, дори на малолетни. Следователно, ние настояваме за освобождаването на госпожа Сабери и за справедлив съдебен процес. Ще упражним натиск върху Иран. Благодаря. Госпожо Томашевска, сега от името на политическите групи ще започнем с господин Андрей Киене от името на НЕП. Благодаря, госпожо председател. Ние говорим за Роксана Сабери. Тя е, е журналист от Америка и от щатите, която е работила за ABC, NBC и BBC. Тя е била осъдена за шпионаж на 8 години и започнала е, стачка, гладна стачка. В момента е в много тежко състояние. Знаем, че не е имала достъп до адвокат в продължение на 5 седмици. Процесът и не е прозрачен. Вчера BBC съобщи, че на 12 май, т.е. следващата година, Следващата седмица, извинете, ще се проведе при закрити врата делото по нейното опо обжалване. Ние смятаме, че е много важно да призовем иранските власти да спазват всички международни документи по правата на човека, най-вече Всеобщата декларация по правата на човека, която гарантира справедлив съд. Господин Палецки с две минути от името на социалистите. Благодаря, госпожо председател. На последния ден от пленарната ни сесия на този хубав пролетен ден, би било добре човек да види, че в дневния ред няма дискусии по спешност. Разбира се, това е на празна надежда. Е, а за съжаление, днешния дневен ред е, е препълнен с е, такива тежки случаи. Не за пръв път дискутираме Иран. Този път поводът е незаконното лишаване от свобода на Роксана Сабери. За пръв път тя е задържана за дребно нарушение, е, купила си вино, което е забранено в Иран. След това била обвинена, че е, практикува журналистика без да е кредитирана, а по-късно е, са и предявени обвинени в шпионаж за Съединените щати. И всичко това за един ден, е, без каквито и да било свидетели, при закрити врата. Не за пръв път иранските власти погазват правата на човека – Знаем за екзекутирането на Делара Дараби, за арестуването на Мериам Малек и други журналисти. И трябва да признаем, за съжаление, че религиозните фундаменталисти в Иран продължават да политизират съдебния процес, преследвайки свободата на мисълта в страната. Е, прискърбно е също така, че Иран опарства в политиката си на самоизолация и не възнамерява да се възползва от най-новите инициативи на международната общност. Диалогът винаги е по-достоен за уважение от конфронтацията. В този случай обаче предлагам е, да реагираме твърдо и да поискаме от иранския режим да се придържа към международните стандарти. Благодаря госпожа Крупа, но госпожа Крупа не е в залата. Така че ще дам думата за минута и половина на господин Стивенсън. Благодаря, госпожо председател. Затварянето на журналистката Роксана Сабери по е, изфабрикувани е, обвинения е поредното безсрамно е, деяние на фашистския режим в Иран. Както Павла Касака ни каза, миналата, миналия петък е, екзекуторите е, отведоха 23 годишно момиче от килията и е, до ешафода, без да й дадат възможност да се сбогува с родителите си. Делара Дараби бе обесена за престъпление, което тя отричаше да е извършила, когато е била на 17 годишна възраст. Ето това става в Иран, екзекутират се е, дори бременни жени. Погазването на правата на човека е ежедневие в тази страна и въпреки това, госпожо председател, тук, в този парламент, има поддържници на този корумпиран, незаконен режим. Точно както у нези европейски компании, които продължават е, да въртят търговия с Иран. Техните очи и уши са слепи и глухи за страданието на потисканите. Трябва да се срамуват от себе си. Заклеймяваме бруталните моли. Те трябва да си спомнят полуките на историята. Всеки фашистски режим е осъден на провал. Свободата ще възтържествува над потисничеството. Благодаря ви, господин Стивенсън. Сега ще започнем процедурата по спонтанни изказвания. Господин Мейер вече говори, но желае отново за не повече от минут. Госпожо председател, първоначално имах две минути и половина, а не минута и половина за изказване и искам да, да приключ. Не може с външна намеса да се е, поражда промяна. Е, именно такъв е, подход е в основата на днешния режим в Иран. Не бива да е, сътрудничим също така с този режим. Трябва да подкрепяме по един или друг начин стабилността в страната и да утвърждаваме правата на човека и подкрепяме демократичната опозиция. Това е единствения начин да се постигне промяна. Благодаря, господин Бизли. Има думата за една минута. Благодаря, господин, госпожо председател. Искам да подкрепя колегата си шотландец Стивенсън. Както знаем, Персия беше, е била една от най-големите цивилизации в, в нашия континент и в света. Има много а, порядъчни хора, които говорят в правилата на човека. Никой не може да убива жени и деца. Това, което правим ние като евродепутати, ние можем само да викаме в недоумение и в ужаса си от тази бруталност. Следователно, госпожо председател, ние трябва да подкрепяме онези демократични и цивилизовани иранци, да работим с тях, за да можем да осигурим едно порядъчно, цивилизовано правителство за доброто на народа на Иран и нека убийците да бъдат заклеймени. Благодаря, господин Бизли. Иска ли някой друг думата? Не виждам. Тогава, господин комисар, имате думата. Госпожо председател, Европейската комисия следи много отблизо случая с госпожа Роксана Сабери, включително подготовките за процеса по обжалването. Европейската комисия е загрижена за здравето на госпожа Сабери, което е отслабено от а, е, а, е, нейната гладна стачка. Според баща и тя започнала стачката си след като е била осъдена на 8 години затвор от Революционния съд в Техеран. Европейската комисия счита, че процеса на госпожа Сабери, който е провеждан при закрити врата, не е спазил основните стандарти, основните изисквания за прозрачност и справедлив съдебен процес. Ние смятаме, че трябва да се вземе предвид становището на комисията, изразено на 22 април. Надяваме се, че е, иранската съдебна власт ще осигури справедлив а, и а, прозрачен процес с всички гаранции, които се предоставят от иранското законодателство. Комисията е загрижена от влушаването на ситуацията, свързана с правата на човека и основните свободи в Иран неодавнашната екзекуция на госпожа Делараби за, за престъпление, което се твърди, че тя е извършила, когато е била малолетна, потвърждава тази ситуация. И в този случай Европейския съюз излезе с становище, което усилва, което силно осъжда екзекуцията. Европейската комисия ще продължава да призовава иранските власти да зачитат международните си ангажименти за зачитането на правата на човека включително по международния а, протокол, а, пакт за, по правата на човека и, и всеобща декларация за правата на човека. Значението на правозащитната ситуация в, в Иран а, ще определи бъдещото сътрудничество с Иран. Благодаря, господин комисар. Дами и господа, дебатът по тази тема приключи. Гласуването ще започне след като приключим дебата по проекто резолюциите. Преминаваме към следващата подточка. Става дума за 6 проекто резолюции по темата Мадагаскар. Започваме с авторите на резолюцията.